децата са преизбрани и сме особено удовлетворени да отбележим факта, че близо 35% от евродепутатите са всъщност евродепутатки. Никога не е било толкова високо женското представителство тук. 176 милиона европейци участваха в изборите. Нашата цел Нашата цел е обединението, единението на континента и ето това никога не бива да бъде изпускано от поглед нашите стойности, свобода, демокрация, зачитане на човешките права. Това са ценностите, които съставляват нашата морална, стойностна система. Ние сме солидарно общество – затова никога не бива да забравяме, че взаимното уважение е в основата на всички бъдещи успехи. Нашите бъдещи успехи, нашата бъдеща работа започва тук и сега, днес. Под председателството на предишния председател на парламента ще проведем това наше първо заседание, на което няма да провеждаме никакви законодателни дебати, а само ще изберем новите управителни органи. На първо място е групата на Европейската народна партия Християн-демократи. Това са новите партии тук. На второ място е групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент. След това следва група на Алианса на